Okay, friends. И така. Добре дошли на днешното заседание. We are not that... Все още не са дошли всички. Надявам се да се присъединят още депутати. Датата на следващото съвместно заседание между нашата комисия и Комисията за правата на жените е 12 юли. Тогава ще приемем и доклада. Става дума за доклада, който ще обсъдим днес. Направо преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Създаване на условия на пазара на труда, които да благоприятстват постигането на равновесно положение между професионалния живот и личния живот. Давам думата на госпожа Блинка Вичуте. Благодаря, госпожо председател. Е, Първо искам да благодаря на колегата Данока за помощта. Благодаря също на докладчиците в Сянка, както и на всички колеги, които подадоха изменения. Подадените изменения показват, че всички ние се тревожим поради проблемното демографско положение в Европа. Трябва да се намерят решения за увеличаване на ръждаемостта. Нужни са грижи за деца и за зависими лица, възрастни или хора с увреждания постигнахме съгласие, че е изключително важно да се получи едно съчетаване на професионалния и личния живот и разпределяне на грижите, които трябва да се полагат в дома, между двата пола. Получихме много изменения. Групите имат различни становища за постигане на целите. Някои са за законодателни мерки, други предпочитат незаконодателни мерки. Ще търсим компромисно решение. Обедена съм, че ще намерим такова решение, тъй като целта ни е една и съща. Комисар Юрова, както и представителите на комисията, многократно казаха пред комисията, че до края на годината Европейската комисия ще излезе с пакет, от законодателни и незаконодателни мерки, свързани с съчетаването на професионалния и личния живот. Ние в комисията ще търсим компромисни решения, които да включват също и законодателни и незаконодателни елементи. Много се радвам, че получихме доста изменения, които подкрепят отпуск по бащинство, който да бъде заплатен цялостно. Това ще насърчи бащите да вземат такъв отпуск и ще гарантира равното поделяне между мъжете и жените на задълженията в дома. Това ще доведе до равенство на пазара на труда и по активна позиция на жените в професионалния живот. Що се отнася до незаконодателните мерки, мисля, че всички сме съгласни, че държавите членки трябва да засилят постигането на целите от Барселона. Качествени и достъпни услуги за деца. Е една от тези цели. Новите, извинете, държавите членки трябва да строят детски градини, занимални и така нататък за постигане на тези цели. Доста колеги внесоха изменения, свързани и с грижата за деца с увреждания. Всички знаем, че обществото ни застарява. Продължителността на живота се увеличава. Поради тези два факта колегите излязаха с много хубави предложения за грижите за възрастни, инвестиции в дългосрочни грижи. Трябва ли да има достъпни грижи от този тип? Колегите също подадоха изменения, свързани с регламента за отпуск за полагане на грижи. Участието на жените на пазара на труда все още е много ниско, много слабо, извинете. И затова в доклада призовавам държавите членки и Европейската комисия да създадат условия жените да се върнат на пазара на труда, а мъжете да могат да поделят е, грижите с жените. Така ще има равни възможности за участие на пазара на труда. И накрая няма единен модел за съчетаване на личния и професионалния живот. Можем да намерим само модел, който да ни даде възможност да съчетае личните и професионални нужди в индивидуален план. Решенията трябва да се търсят на различни нива – национално, регионално, европейско. Работодателите трябва да дадат едни по-гъвкави условия на труд – които да способстват интересите на работещите. Ще имаме а, е, срещи с докладците в Сянка в а, е, четвъртък и във вторник, и от ФЕМ, и от ЕМПЛ. Ще намерим оптималното решение. Аз съм докладчик от Комисията за правата на жените и затова се бях съсъчетала, съсредоточила повече върху равенството между половете. А, колегата Жданова сега ще каже няколко думи за другите измерения свързани с Комисията по заедост. Мадам Заноха, the floor is yours. Yes, thank you, Chia, And first of all, I also... Госпожа Жданока. Благодаря на всички, на вас, госпожо председател, и на екипите, на съветниците, на асистентите, за много конструктивната работа, за това, че търсихме и намерихме общи решения. Няма да повтарям вече казаното от колегата. Преди да премина към въпросите, свързани с заетостта, бих искала да подчертая проблема, който срещнахме когато говорихме по встъпителната част на доклада. Става дума за един концептуален въпрос, свързан с названието. Не намерих заглавията на всички 23 езика, но на езиците, които аз владея, има недобре изразен недобре изразена идеята. А, примерно на латвийски се говори за работа и личен живот, на английски е work-life. Ако го върна обратно, ще звучи така. На немски също е по подобен начин изразено, докато в първата част от общата част на доклада ние говорим за проблема посочва, че съвместяването на професионалния, личния и семейния живот трябва да бъдат гарантирани. Получихме някои изменения. Само две думи изключихме от тези три. Някои политически групи не искат да се споменава семейен живот някои пък други не искат частен живот или личен живот да се спомене. Силно се надявам да постигнем консенсус. И да има ясно разграничение между семейен живот и личен живот. Това са различни страни на живота ни и не може просто да се вземат определени части и да се говори за тях или за други. Uh, that will be the problem since we, we have a number of amendments of, of that Имаме доста изменения към общата част. Първа точка, шеста точка. докладчиците в сянка, ако може да се изкажат, за да кажат защо са направили своите изменения по този въпрос. Не знам как да постъпим, но трябва да работим с официален превод, за да няма проблеми с разбирането. I think uh, that, uh, that, having said that, uh, Казвайки всичко това, подходите са различни. Особено, що се отнася до законодателното предложение, отпуск по бащинство, например, и директивата в този смисъл. Освен това, Тук имаше малко стълкновение по отношение на не прехвърляемия отпуск за отглеждане на дете за бащи и минималните изисквания за неговата продължителност. Доколкото разбирам, при получаването на изменения, виждам, че подходите са различни. Искам да предложа да се направи баланс, т.е. да се вземе предвид, че не може да има едно единствено решение за всички семейства и за всички държави членки. Трябва да се вземат предвид и традициите, и не може да се направи една задължителна разпоредба в една толкова деликатна сфера, като семейния живот и споделянето на отговорност. Като комисия по заетост бихме искали да се сложи фокус не само върху аспектите свързани с пола, но и да се говори за полагащите грижа, да имат директива за отпуск за полагане на грижа. Отново тук има различни подходи. Някои държави членки са много напред в тази сфера, с такова законодателство. Други пък оставят този въпрос в ръцете на частния сектор, дори на сивата економика. И следствие на това настъпват социални последици, свързани с социалната закрила за тези лица. Искам да чуя становището на докладчиците в сянка. И в заключение ще се изкажа малко повече въпрос. Благодаря. Благодаря, госпожо Зданока. Когато стигнем до езиковите въпроси, ще се върнем на предложенията от отделните служби. И тогава вече ще проведем политически дебат по въпроса. Има различни становища. Тук формулировката, която използвате, всъщност изразява и съдържанието. Ще дам думата сега на председателката на комисията по въпросите на жените. Заповядайте. Благодаря, госпожо Ловскок. Добър ден на всички! Ще дам думата сега на докладчиците в сянка от различните парламентарни групи. Двамата докладчика от ФЕМ и двамата от ЕМПЛ. Искам да подчертая въпроса за названието. Това не е само езиков въпрос. Там се говори за личен живот. Чисто политически има депутати, които биха искали да променят това название и мога да приема тяхната позиция, но това е политически въпрос, а не езиков. Мисля, че заглавието е ясно. Докладите по собствена инициатива не могат да претърпяват промени и техните названия по-скоро също. Става дума за съвместяване на работата и личния живот. Знам, че искате да говорите за семейства, част от вас. Да, може да направите изменения в този смисъл, но заглавието на доклада е такова каквото е и не може да се променя. Докладчикът от комисията по заетост от ТНП има думата. Представя опиния. Благодаря. Искам да представя становището на колегата, който е докладчик в сянка по този въпрос. За съжаление, той не може да присъства днес. Така че, дами и господа, докладът, както и броят на измененията, който е подаден, показва, че балансът между работа или професионален живот и личен живот е много важен. Затова трябва да имаме холистичен подход към въпроса. Смятам, че много от депутатите показаха, че грижите за деца са много важни и че тези грижи трябва да бъдат поделени между мъжете и жените. Това е важно. Важно е също да се създадат условия, така, защото и двамата родители да могат да се възползват от отпуска по майчинство или бащинство. Нужно е също така да се разполага с детски градини, ясли и занимални. Нужни са също стабилни условия на труд. Вярно е, че има договори, като договорите за нулево, нулев, нулево натоварване, други такива, са договори, които много трудно могат да гарантират такъв баланс между професионалния и личния живот. И поради това някои дори отлагат е, започването на семейство това не може да се пренебрегва. Има много демографски предизвикателства пред нас и... И загаднения равноваги. Пред много държавите от Европейския съюз. И за това не може да се ограничат нещата само до грижи за деца. Всеки гражданин на Съюза трябва да има а, живот. личен живот, спорт, социален живот и други важни неща. Трябва да се погледне работното време и то да се регламентира добре. ученето през целия живот, баланса между половете. В този доклад бих искал да се съсредоточим не само върху настоящите проблеми, трябва да видим и какви са възможностите, които се отварят. Например, смятам, че трябва да се възползваме от възможностите, които ни предлагат новите технологии и цифровизацията. Например, работа от дома или гъвкаво работно време. Има доста изменения и те трябва да бъдат включени в част от измененията. Част от тях обаче според мен са крайни. Искам да подчертая факта, че макар, че имаме нужда от амбициозна програма, трябва да внимаваме да не налагаме протекционистки мерки. Не бива да се набъркваме прекалено на пазара, както и да иземаме задължения на държавите членки. Вече има законодателство по част от тези въпроси и е, трябва да направим така, че да се използват надлежните решения от законодателен тип, преди да започнем да законодателстваме отново. Според мен докладът може да бъде подкрепен от всички ни и мисля, че можем да излезем с отличен доклад. Благодаря. Благодаря. Започваме с списъка. Желащи да се изкажат, с която давам думата на госпожа Декогал Белч. Благодаря много, госпожо председател. Като докладчик в сянка на НЕП, смятам, че настоящия доклад е изключително важен и от своя страна бих казала, че подкрепата за равновесието между личния и професионалния, и професионалния живот е приоритет за НП. Чухме позицията първоначалната на колегите и ние бихме искали да се присъединим към този а, единен глас и подкрепяме компромисните предложения. Още по-важен става доклада и неговата тема с оглед на настоящата криза, економическа в Европейския съюз, както и демографска. Това са част от предизвикателствата, пред които сме изправени. Като резултат от това, аз и колегите ми подадохме редица изменения. Често условията на трудовия пазар и стандартните работно време и условия на труд са първопричините на дисбаланс, за дисбаланса и липсата на равновесие. Трябва да говорим и за другата страна на другата страна на а, монетата и на медала, че има недостиг от детски градини и ясли. И това води до още повече ресурси за семействата и родителите. Това способства за още по-голям конфликт, и стълкновение между професионалния и личния живот. Още повече причини да работим по този доклад и да хвърлям повече светлина върху тези проблеми. Съгласна съм с колегите, че целта не е да приемаме законодателство. Законодателен акт след законодателен акт и да забравим за доброто прилагане на вече съществуващото законодателство. Напротив, трябва да се съсредочим върху първопричините за тези конфликти и стъкновения. Разбира се, има културни а, разлики, разлики в менталитета между а, различните държави членки. Пък и жените разсъждават по друг начин по тези въпроси. Ето защо съм съгласна, че няма един модел, който да пасва на всички. Варират нещата спрямо позицията на човек в обществото и в различните държави. Ето защо трябва да имаме предвид всичко това и да не се мъчим да измислиме някакъв подход отгоре надолу, който да натискаме за приемане навсякъде в Европейския съюз. Няма как това да стане. Надявам се, че следващия вторник и четвъртък ще намерим компромисни решения в заседанията на докладчиците в Сянка. И също така смятам, че ще запазим принципа за пропорционалност. Ще имам предвид разликите в законодателните рамки на държавите членки. Все пак това е правомощие на държавите и най-добрите решения ще се намерят, именно на това ниво за постигнат тези общи цели. Тези общи цели обаче трябва да бъдат ясно и пределно а, обосновани в доклада да бъдат а, ясни за държавите членки. Благодаря, госпожо Гал Пец. От името на социалистите и домократите и Комисията по заетост има думата след... Госпожа Джентили. Благодаря на двамата, двете председателки. Дискусията, така както бе формулирана, трябва да бъде обект на допълнителни размисли, тъй като подходите до известна степен са доста различни и всеки идва от своята собствена позиция в своята държава членка. Що се отнася до измененията, които предложихме, мисля, че това е много важно и това трябва да се включи в една визия, която да е компромисна, но която от своя страна да дава стойност на извършената работа, на докладчицата, на която благодаря. Е, и на страста, и на вниманието на двете комисии, които вло... те вложиха в този момент, за да има всичко висока стойност. Работата е много качествена и трябва да се изградат по-добри условия. Защото има много интелигентни и много отдадени хора на своята работа и те трябва да могат напълно да изразят всичко това на работата си. Имаме модерна визия за реорганизиране на темпа на живот, на скоростта на живота, на начина на работа в предприятията, и за това ще продължим да говорим един с друг. Повтарям, че много бих искала всички да изразим голямото си желание, за да стигнем до края на тази много важна работа, защото в крайна сметка жените страдат в държавите членки. Uh, next on the list is uh, Следва госпожа Вишневска, докладчик в сянка от комисията ФАМ, но тя не е тук. Тогава докладчика в сянка от Алде, Анджелика Млинар, няма я и нея. Значи стигаме до госпожа Кунева от групата на ГУЕ. А всъщност представителя на АЛДЕ е тук. Да, но вие представлявате... Всъщност, да, групата на АЛДЕ. Заповядайте. Да, аз съм докладчик в Сянка от а, комисията по заетост, но а, подадох а, жест, редица е, изменения, които бяха заедно с колегите от комисията ФАМ. Първоначално благодарности към двете докладчици за отличната работа по тази изключително важна тема. Съгласна съм с казаното току-що за важността на този доклад. Не само, че беше одобрен той от председателския съвет, ние искахме да се концентрираме върху това равновесие, макар смисъла на английски да е същия, все пак става въпрос за равновесие между професионалния и личния живот на хората. Заедно с колегите от АЛДЕ подадохме редица изменения, които считаме за изключително важни за нашата група. На първо място смятаме, че е необходимо в нашето общество да има културна промяна по отношение на възприятието на пола и а, неговата роля. Това е още по-важно, когато а, става въпрос за различните подходи в държавите членки на Европейския съюз. Някои от тях а, определено са в по-напреднала позиция заради а, типа услуги за грижа, с които разполагат в тези държави, но някои държави членки са определено в неблагоприятна позиция и става въпрос не само за държавите, самите държави, които са в неблагоприятна позиция, а по-конкретно хората, жените, заради ограничения като недостатъчно а, услуги за а, грижа, неправилно разпределение а, за грижата и невъзможност а, за поемане на пълно работно време. Според нас не е нужно жените да трябва да остават по-дълго в дома, а, да имат възможност а, да се връщат на работа по-бързо, а в същото време да се предоставят по-модерни и по-актуални услуги за грижа. Това не е само ролята на държавата, не само държавата трябва да предоставя такива а, услуги за по-добра грижа, а трябва да е общ подход с социалните партньори и с всички заинтересовани страни. И разбира се, не става въпрос само за тежко ново законодателство, става въпрос за по-скоро за добри практики, които съществуват в други държави членки и които могат да се адаптират към условията на съответната държава. Макар да сме наясно, че традициите са важни и подхода на жените е важен, това не означава, че трябва да позволяваме обстоятелства, в които да се дискриминират жените. Точно обратното трябва да има много повече усилия за повишаване на информираността, за правото на, на равновесие, на а, еднакво отношение, за типа права, с които жените трябва да разполагат, когато са на трудовия пазар. Нещо друго във връзка с това, което говорих за кладчицата. Директива за недискриминация на работното място. Не е очудващо, че някои от измененията съвпадат и това е важно, за да отправим едно последователно послание извън Европейския парламент. В този смисъл смятаме, че събирането и оценката на надежни, разбираеми, редовно актуализирани, качествени данни е много важно. И отново тук виждаме ролята на социалните партньори, другите заинтересовани страни. Те трябва да работят по тези въпроси и също така да се отработи и механизъм за жалби и оплаквания, да имат такава възможност лицата, които смятат, че е нужно. Бихме искали да приветстваме подхода на работната програма на комисията за 2016 година, най-вече заради факта, че е отделено внимание на равновесието между личния и професионалния живот на семействата с оглед на уч... увеличаване на участието на жените в трудовия пазар. Не на последно място трябва да се използват възможностите на цифровизацията, тъй като това ще повиши продуктивността, ще позволи а, интелигентни и гъвкави а, условия и а, организация на труда. Поради различни идеологични подходи, някои от измененията, подадени от различни политически групи, не са в същата посока, но съм убедена, че посредством преговорите в рамките на заседанията на докладчиците в Сянка, ще достигнем до решение, което ще бъде в полза на тези, за които е истински необходимо да има добро равновесие между личния и професионалния живот. Thank you. And now the floor to Madame Kuneva. Сега думата има госпожа Кунева. Заповядайте. 464, 464 всъщност са измененията. А, трябваше да са поне 750 и едно, поне по едно изменение от всеки член на Европейския парламент. Толкова е важно равновесието между работния, между личния и професионалния а, живот. Ето защо две комисии работят по този доклад. За всички е много важно това. виждаме колко големи разлики съществуват не само в рамките на държавите членки, които прилагат различен вид политика, но също така и по отношение на социалното законодателство, което до днес не е успяло да регламентира и хармонизира въпроси като родителския отпуск и равенството между половете. И така разполагаме с всички тези изменения, които са организирани от двете докладчици, госпожа Блинке Вичуте и госпожа Жданока и те са свършили една чудесна работа по приемането и организирането на тези изменения и смятам, че по този начин ще постигнем голям напредък именно в областта и на отпуска по майчинство, по бащинство, родителския отпуск, който има толкова голямо значение. Смятам, че всички много усилено ще трябва да работим заедно, за да достигнем до компромисни изменения. Трите цифри обаче, които искам да напомня, са 8, 8 и 8. Напомня ли ви на нещо това? 8, 8, 8. 8 работни часа. 8 часа работа, 8 часа сън, 8 часа а, свободно време. Това беше девиза на 1 май Деня на труда, като в 19 век да си припомним за тези истини, които съществуват вече стотици години. Виждате в работата, която е включена а, тук, а, ужасните последици за семействата и дисбаланса за а, някои семейства на това, което се случва. Наистина, може би работниците работят добре, са много ефективни а, в а, офиса, но не е достатъчно да бъдат добре обучени, да бъдат добри работници. Те трябва да могат да работят в различни условия и да се развиват. Някои от тези изменения наложиха заличаването на цели абзаци и въвеждането на нови. Аз обаче смятам, че трябва всички да имаме предвид каква е целта да се постигне все пак равновесие между работния и личния живот. Спазването на работното време като че ли е по-скоро правило, отколкото изключение за повечето предприятия, което обаче води до много сериозни а, трудности за хората. И съответно въвеждането на дистанционно, дистанционна работа и работа от къщи още повече разводняват границите. Но какво можем да направим, за да променим практиката, да променим законодателството, което вместо да освободи нашите работници, им завързва ръцете пред лицето на многонационалните компании и работодателите? И ако не искаме да се налага още един доклад по собствена инициатива да изготвим по тази тема, трябва, действително трябва да подготвим работата положена в тази посока, но също трябва да работим и заедно между двете комисии, за да очертаем пътеката, по която искаме Европа да върви. Това не би следвало да бъде пътеката на бюджетните ограничения, намаляването на отпуска по майчинство и родителския отпуск а, и гъвкавото работно време. И смятам, че ако се съберем, за да очертаем компромисните изменения заедно, ще очертаем една по-добра пътека към по-социална Европа. Благодаря. Много ви благодаря, госпожо Кунева. Господин Демента Лопес има думата. Да. Е, е благодаря, госпожо председател. Трябва да ви кажа, че искам да кажа няколко думи в самото начало. Няма да съм дълъг. Няма да говорим... Тоест, невъзможно е да има съвместяване на професионален и личен живот а, по абстрактен начин, не свързан с нищо начин, не свързан с фактите, не свързан с действителността начин. Трябва да се видят реалните причини за голяма част от проблемите, които се посочват в доклада. Това са проблеми, които имат конкретни причини, причини, които преминават през десетилетия на прилагане на политики, голямата част от които идват и от Европейския съюз, чието резултати са пред очите на всички по-настоящем. Тоест, увеличаване на бедността е резултата. 120 милиона граждани на Съюза, 28 държави, живеят под прага на бедността. Виждате как нарастват, нараства социалното неравенство, нараства неравенството между мъжете и жените, нарастват несигурните работни места – Заплатите вече могат да ни купят много малко. Условията на труд се уронват. Социалната държава се разпада. Функциите, социалните функции на държавата в голямата част от държавите членки вече почти не съществуват. И какви са последствията ми? Те са ясни. Разрушават се всички социално-осигурителни служби и услуги. Това са инструменти, които преди даваха възможност да се отговори на фундаменталните искания на работниците и работничките. Следователно, това са проблемите и това са причините, които трябва да посочим и по които трябва да работим. Както вече се каза и тук, тръгнахме от тази идея, която още преди, може би, близо век бе подадена, когато се създаде Международната организация по труда, става дума за свободно време, почивка и работа. Ясно разпределение 8-8-8 за тези три аспекта. Днес констатираме, че е минал почти век, както казах, и не само това не е реалност и практика, точно обратното. Това, което се случва всъщност, е намаляване, свиване на основните изисквания и намаляване на времето за личен живот и за почивка. Не можем да говорим за политики, за отпуск по майчинство, по бащенство, че искаме да обърнем демографската ситуация в държавите членки. Не можем да говорим за подкрепа на семействата, ако всъщност се погледнем в огледалото и не видим, че всъщност искаме да уроним всичко това и всъщност предлагаме всякакви мерки в точно обратния смисъл. Нашата група излезе с изменения, които вървят точно в тази посока. Искат да подкрепят работниците и работничките и искаме да следим да следваме, извинете, един път, който да увеличава и свободното време, и времето за сън, и това трябва да премине през една възможност да се възползват хората от свободното си време, да практикуват спорт, да занимават с културни мероприятия, и след това а, има въпроси, които са пряко свързани с работата. Разбира се, трябва да се преразгледат и заплатите, и да се преразгледат а, груповите трудови договори, колективните трудови договори, и да се включат елементи, които да вземат предвид съвместяването на личния и на професионалния живот. Необходимо е също така да се борим срещу несигурните работни места, ниските заплати. Трябва да ви припомня, че не е възможно да съвместиш семейния живот и професионалния живот. За онези майки и бащи, които работят на смени, работят събота и неделя или имат две-три работи, а, за да може изобщо да сложат хляб на масата. Така че необходимо е да се отговори на тези въпроса съвсем ясно. Работното време. Това също е фундаментален въпрос. Трябва да се отиде отвъд тези 8 часа като минимум, като изисквания и да се говори за намаляване на работното време. Um conjunto entre a e-, Econ e a Apple, ouvimos aqui um argumento абсолютно. Двете комисии работят много в този смисъл и тук в ЕМПЛ се говореше също в Португалия на 38 часа да се намали работната седмица. А, сега аргументите не бяха много валидни, защото се говори само за публичната администрация и това увеличаване на работното време по време на бюджетните съкрещения трябва да се върне обратно, защото вече няма бюджетни съкрещения, трябва да се върнем към предишната позиция. И така, затварям скобата за Португалия. Сега, социалните услуги. Falado as licenças, o pagamento das licenças a 100%, o alargamento а, отпускът по бащинство и по майчинство. Говореше се за увеличаване на този период, за нормите в отделните държави членки и евентуално преразглеждане на комисията за май... а, на директивата за майчинство. Нужни са безплатни грижи за деца и възрастни, здравни услуги, които също да са безплатни и достъп до образование. Now, uh, to... Много ви благодаря. Всеки има право сега да говори по една минута, моля ви, защото имаме четирима оратори в списъка. И след това ще започнем с другото заседание. Госпожа Кошловска Дряжевич, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа. Първо, искам да поздравя авторките на доклада, защото темата несъмнено е много важна. Този непрекъснат конфликт между личния и професионалния живот а, наистина е а, много съществен. Той продължава и се радвам, че наистина комисията обръща внимание на това. Искам да се спра на гъвкавото работно време. А в доклада се дава също така а, място и се отчита застаряващото а, население, защото не трябва да се говори само за а, грижи за отглеждане на деца, но и за ам, грижи, за полагане на грижи за възрастни хора. Това е много важен елемент. Ам, като не бива да забравяме също така, че тук могат да се използват и нови технологии, цифровизацията, цифрови технологии. А, имам предвид електронно банкиране, електронни здравни грижи и други подобни услуги. Което означава, че би следвало да сме в състояние да обучаваме възрастните хора да работят с компютрите, да работят с новите технологии, за да не се чувстват ограничени в живота си. Да, благодаря ви. Госпожа Ешловека, сместник председател, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да поздравя двете докладчици от двете комисии доклада наистина е чудесен и а, съм изключително удовлетворена от него. А, подчертава се колко е важно гъвкавото работно време и гъвкавите форми на а, заетост. И съм съгласна с това. В редица държави членки, обаче когато се прилагат подобни форми, а, те не са социално защитени. Така че ние от тази трибуна тук би следвало да насърчаваме гъвкавост на работното време и заетостта, плюс социална защита. И трябва да полагаме усилия по отношение на правителствата, те да гарантират на национално ниво социалната закрила на подобни гъвкави форми на заетост и работно време. Защото новите форми на заетост ще се увеличават в Европа. Все повече и повече. Мисля, че вече е дошъл момента да обсъждаме различните нови форми на е заетост и да преценим кои наистина ще бъдат от полза за нашите общества за да разчитаме на тях, защото все пак ние не сме изолирани в Европа, не живеем на остров. Всички тези промени, за които говорим, ще засягат всички нас и трябва да потърсим решения. Госпожа Сопробати има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря за изготвянето на доклада по тази тема. Аз лично не съм внесла и няма да внеса изменения. Но искам да кажа, че всички ние, които сме родители, знаем колко трудно се съвместяват тези задачи. А именно семейството, професионалния живот. Чухме вече много оратори, които се изказаха по темата и аз наистина Смятам, че наистина двете комисии са се обединили за изготвянето на този доклад, да работят по тези проблеми. Защото и двете комисии, разбира се, работят по въпроси, свързани с пазара на труда. Ние бяхме приели един доклад за равнопоставеността на мъже и жените за периода 2016-2019 година. Отглеждането на децата трябва да се разглежда като а, пълно работно време. Това липсва обаче в доклада. На родителите трябва да се предоставят по-добри условия в сравнение с а, другите а, работещи, които не отглеждат деца. Всички, които отглеждат деца, би следвало наистина да имат възможност да се отдадат изцяло на тази задача, и съответно работодателите или да запазят а, тяхното работно място. Много е важно наистина в, навсякъде в Европа а, родителите да имат възможност да взимат отпуск за отглеждане на дете и това наистина да е законово добре регулирано. Ние, като парламент, наистина трябва също да отдадем внимание на тези теми. Аз ще внеса някои конкретни, из... някои конкретни изменения. Благодаря. Госпожа Хет има думата. Да, благодаря ви. Аз представлявам комисията по въпросите на жените. Също така съм внесла лично някои изменения Смятам, че наистина това е много важна работа, много важна тема за всички европейци и това е една от нашите задачи е, като е, евродепутати да работим за, е, за равнопоставеността между мъжете и жените в цяла Европа на всички възрастови групи, възрастни хора, отглеждащи деца и така нататък. Много е важна темата за равнопоставеността равновесието между професионалния и личния живот. Сега, когато говорим за отпуската за отглеждане на дете, различни са вижданията, както чухме. Някои, например, изискват да се получава заплащане, когато жена, майката или бащата в къщи отглеждат децата например, до 15 години, а други а, настояват за рано връщане а, на родителите а, на работа, за по-добри обществени детски грижи и така нататък. Тоест, различни са вижданията, но каквито и да са те, а, каквито и да са традициите, ние трябва да предлагаме възможности за родителите. Важно е наистина ние тук в парламента да разполагаме с европейска статистика и да се борим за създаването на социална закрила за родителите. Благодаря ви. Изслушахме всички оратори. И виждаме, всички сме съгласни, че темата е изключително важна. Темата интересува много от колегите от двете комисии. Получили сме много изменения. Така че наистина можем само да пожелаем на двете докладчици е, много успешна работа при завършването на е, доклада и постигането на компромиси. Разбира се, пак е хубаво да постигнем мнозинство по време на гласуването. Разбира се, гласуването ще предстои на следващото заседание. Благодаря ви. на 12 юли ще бъде гласуването. С което приключваме тази част от заседанието. Думата има моята колега. Благодаря ви. Продължаваме работа тук с а, а, работата на комисията по заетост. Искам да благодаря на колегите от комисията ФМ. Ние имаме наистина много общи точки, по които да работим, така че наистина благодаря ви, че се присъединихте към нас. А сега, нека да продължим с нашата обичайна програма. Това е точка 15. Изисквания съгласно член 33 от Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания. Контекста на ЕС. Първо ще дам думата на Марта Стикингс от Европейската агенция за правата на човека. Моля ви да заемете място на подиума. Ще ви помоля накратко да ни запознаете с темата. След това ще проведем обсъждане. Имате думата госпожа Стикингс.